Il Presidente. Председателят. Prima... Преди да започнем сесията, искам да изразя от името на парламента съболезнованията си към семействата на жертвите и на последните терористични атентати. Няма край